Добро утро. Въз... И така, дневния... дневния ред. Няма... Възобновяваме нашето заседание. Няма промени в дневния ред. Ще се излъчва нашето заседание по интернет. Има препоръки на координаторите – ако няма възражения до края на заседанието, ще се смятат за прияти. И сега приемам, продължаваме с трета точка от дневния ред и искам да поздравя с добре дошъл господин Хоган и искам да дам веднага думата на представителя на Сметната палата, господин Милионис, който ще направи изказване. Uh, thank you, uh, thank you, President. Uh... Госпожо председател, добро утро. Е, it's, uh, may I start? Така, мога ли да започна сега? Yeah, thank you. It's a great honor. За мен е голяма чест да представя резултатите от декларацията и годишния доклад на Сметната палата за 2017 година. Процентът грешки в функция природни ресурси възлиза на 2,4%, малко по-малко от процента грешки 2,5% а, който установихме миналата година, но все още е, това е съществен процент грешки. Намерихме а, грешки в една четвърта от бюджета а, и а, в. А, а, в Европейски земеделски фонд а, за развитие на селските ресурси а, и в различни мерки, а, свързани с пазарите. В а, 117 а, действия основните грешки бяха недопустим бенефициент, дейност, предоставяне на неточна информация и не спазване на ангажименти за екология, климат, земеделските е, стопани, които са получили помощи е, за екологизация. А това е един е, случай, който цитирам. Имаше един спанин, който не беше изпълнил изобщо ангажиментите си. Това е грешка от 100% и има започната процедура за възстановяване на средствата. В седма глава от нашия годишен доклад са изброени и случаите, в които грешката не надвишава 20%. И препоръчваме на комисията да а, направи оценка на грешките в а, плащанията и да даде насоки, където е нужно. Три четвърти на, от бюджета се падат на фонда ESF-RCR. Е там грешката е под прага на същественост от 2%. Има 121 преки плащания, които сме аудитирани. 85% не бяха засегнати от съществени грешки. Повечето грешки намерихме там, където има неточности в информацията за площи. там Грешката е около 5%. Има и грешки, свързани с екологичните мерки. В по мярка 21 от нашите последни доклади има съответствие на е, екологизиращите мерки. Тези мерки се следят и има подобрение в следствие на прилагането на интегрираната система за администрация и контрол и системата за идентифициране на земеделските парцели по този а, начин за земеделските стопани е по-лесно да поправят грешки, като например при покриване с а, съседни парцели, за да избягнат грешки и последващи санкции. в годишния доклад за дейността за 2017 година Генерална дирекция Агри представя процент грешки от 2,2% за целите за двата фонда и 1,9% за преките плащания. Това съответства на нашите на това, което ние сме установили в схемите за преки плащания няма съществени грешки. От 2015 година сертифициращите органи трябва да излязат с годишно становище за редовността на плащанията и за които се изисква плащане. Това е положително развитие. По този начин се повишава отговорността и редовността на плащанията по ОСП. Комисията трябва да оценява работата на сертифициращите органи. От 2015 година насам комисията е направила 57 одита на сертифициращите органи и в 10 от случаите оценката е положителна. През 2017 година комисията е проверила е сертифицирани органи, които а, са отговорни за 6,8% от а, изразходваните средства. Комисията подобри метода и подхода си, въпреки това има все още съмнение относно представителността на работата на сертифициращите органи. Комисията следи качеството на работата на сертифициращите органи посредством тестове на транзакциите. Общият а, а, коригиращ процент, а, който комисията предприе, беше приложен и една четвърта от корекциите бяха следствие на работата на сертифициращите органи. Генерална дирекция Агри предприе своите корекции въз основа на декларациите за разходи от разплащателните агенции. И по този начин комисията отчете действията и работата на сертифициращите органи като основен източник на информация за изпълнението на бюджета. но в много случаи сертифициращите органи не дават достатъчно добра информация. Наскоро публикувахме и редица специални доклади във връзка с функцията природни ресурси. Например, проверихме програми за развитие на селските региони, младите фермери и сертифициращи органи. Проверихме Натура 2000, ресурси за рибарството в а, един а, анализ на съобщението на комисията от декември 2018 година планираме да излезем с становище по новото предложение на комисията за ОСП следващият месец. По отношение на декларациите за достоверност, това беше още една възможност да проверим изпълнението. Направихме едно допитване за опита с специалното приложение за онлайн подаване на, инф, на информация на декларации от страна на фермерите. Установихме, че по-голяма част от фермерите, използвали това приложение, са доволни и сега е, използват по-малко време, за да подадат своите, за да, своите заявления. Е, по този начин се пести време и се избягват грешки при обработването на заявленията. Посетихме 29 проекта за развитие на селските региони изискванията към допустимостта бяха съответстващи на условията за допустимост. Бенефициентите, които посетихме, изпълняваха по план своите инвестиционни своите проекти. но установихме, че не са използвали достатъчно опростените варианти за разходи, като например използването на базови ставки за ресурсите. Много благодаря за представенето на резултатите от тази глава. Виждаме отново колко хитри могат да бъдат селските стопани, когато декларират броя на животните. Виждаме, че понякога семействата работят заедно и вече се намират такива случаи, които са 100% грешни. Сега искам да дам думата на господин комисаря. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати в Европейския парламент, господин член на Европейската сметна палата. Радвам се, че мога да говоря пред вас за управлението и изпълнението на общата селскостопанска политика. Благодаря на палатата за заключението, които представи от годишния и специалните си доклади. Благодаря и на унези от вас, които подадоха писмени въпроси и така показаха различните сфери, които ги безпокоят. Благодаря и на палатата за отличното сътрудничество и за разбирателството. ОСП е една от ключовите политики на Съюза и служи на хората много добре над 50 години. Смятам, че резултатите тази година показват, и всъщност ще покажат, че тази политика продължава да има добавена стойност. Ще се гарантира също редовността на плащанията. Палатата и нейният доклад показаха, че ние имаме ясна добра достоверност. 97,6% от разходите са верифицирани. И това е добре, както мисля, че се съгласяваме и с палатата. 2,4% е а, това, което установяват като грешка палатата, 2,2 това, което установяваме ние. Преките плащания нямат тази година материални грешки. Общите грешки са паднали, което приветстваме, макар че с малко са паднали. Има подобрение в сертифициращите органи. Те са основния камък от тези модели за аудитиране. Всички години, които с години работят по тази тема, могат да се радват за това, че са допринесли за този отличен резултат. Комисията продължава своите усилия да установи какви са източниците на грешки и да предлага систематични решения. Държавите членки инвестират повече средства, повече време за подобряване на управленските си контролни системи. Нека ви дам един пример, имайки предвид доклада на палатата, тъй като явно даваме примери. Колегата даде пример с 100% грешка. Един пример имаме такъв. Това е приложението за геосп пространствено а, локализиране. То се дава и на администрацията, и на земеделците. А, така се предотвратяват грешки. Независимо обаче от напредъка, има сфери, които е нужно по-голямо подобрение. Ще продължим да търсим а, такова. Комисията е съгласна с палата, че има проблеми, като инвестиционните мерки в развитието на селските райони, както и някои от пазарните мерки. Искам да призова че има, извинете да припомня, че има голям напредък справянето с тези грешки. Много се направи, що се отнася до подобряване на законодателната рамка посредством регламента Омнибус, упростяване. Вие участвахте при Омнибуса. Държавите членки също прилагат планове за действие и съчетание от тези мерки. Някои мерки, разбира се, някакси са по-предразположени към грешките, като например управлението на кризите. Кризите често идват неочаквано и, за съжаление, се случват. Независимо дали са свързани с времето, с пазара или заради геополитически развития. Въздействието им може а, да зависи на източник, от който идват. Много често е нужно бърза реакция при такива кризи. Има много ограничено време за реакция и е, да се контролира средата. Независимо от тези обстоятелства, съм убеден, че тези мерки трябва да продължат като част от една приобщаваща амбициозна политика. Важното тук е, че е, процентът на грешките намалява. Имаме една система на корективни действия, която се прилага там, където е необходимо. След като се извадят финансовите корекции, връщането на средства от бенефициария е 0,12, т.е. 12%. Заключението е, че обществените средства се разходват разумно. Сега работим по новата ОСП. Нивото на освояване при, при преките плащания се вижда. 98,8% от парите са използвани през 17-та година. За тази година още по-висок процент. При изпълнението на програмите в селските райони всичко напредва. 13,3% от целия пакет вече са разплатени. Това са 31 милиарда евро. Всичко това показва, че ОСП е една солидна програма, която може да мине към изпълнение. Нека сега е, кажа какво е постигнала политиката и как се справя. Устойчивото бъдеще означава нови възможности за разкриване на работни места в селските райони, означава е, привличане на млади хора в този сектор. Силно е, ще зарадвате, като чуете, че има все повече работни места за първи път от много години в селските райони. За мен лично това е много важно но земеделието е изключително важно, тъй като дава и работа, и храна, която земеделците заслужават защита, поне от пълния натиск на пазара. Не бива да, да застрашаваме модела на Съюза. Преките плащания трябва да продължат, за да има базов доход на земеделските стопани и да се гарантира стабилността на тяхната работа. Тези плащания обаче трябва да са свързани с определени задължения. Климатичните изменения оказват своето въздействие и сред фармерите. Вие казвате, че искате по- балансирано разпределение на преките плащания. Аз ви чувам и се опитвам да работя в тази посока. Преди да ви дам обаче някои подробности, е хубаво да кажа някои думи по критиката, която бе отправена по разпределението на плащанията, за да изясня контекста. 72% от плащанията отиват в семейни ферми. Трябва да се разбере, че половината от бенефициарите по АСП имат под 5 хектара. Това е статистиката. Това е нещо положително. Това показва, че системата е приобщаваща. Казвайки това, имайки предвид призива на ваши членове за по-балансирано разпределение на плащанията, може да направим много повече за това разпределение. И за това предложенията за ОСП след 20-та година включват слагане на горни граници и преразпределение между държавите членки. Силно се надявам, с законодателите ще споделят тази цел и ще направят така, че тези разпоредби да са част от регламента. Като важна економическа политика също трябва да направим нещо повече, а не само да опазваме съществуващите работни места в настоящия програмен период. 125 000 са новите работни места, които се очакват да се създадат и още много, много стартиращи фирми. Заетостта в селските райони се повишава от 62,5% през 12 година на 66% през 16 година. Инвестициите в селските райони дават възможност за достъп до услуги, разкриват работни места. Услугите са ограничени в селските общности. И за това аз лично смятам, че приоритет е достъпа до интернет. Не сме много удовлетворени, макар че нещата се развиват. В сравнение с градските зони, тук има много големи зони, където няма интернет. Искаме да създадем оживено, оживени селски райони, които да работят устойчиво. Едно устойчиво бъдеще означава опазване на природните ресурси. Кръстосаното спазване и екологизирането са изключително важни в този смисъл – затова трябва да се водят просметни кампании. Фермерите получават допълнителни средства, за да поемат допълнителни задължения, за да модернизират своите ферми. Енергийната ефективност е една част от тази модернизация. Част от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони отива точно за климатичните <clears throat> промени и възобновимите енергийни източници. Органичното земеделие се увеличава. Голяма част от нивите са подложени на екопрактики, т.е. опазване е, или подобни озеленителни мерки. След 2020 година има ясно задължение за подобряване на постигането на резултатите, свързани с климатичните изменения. Това го очакват и хората. Очаква го Европейския парламент. Госпожо председател, нашето земеделие не е само устойчиво и зелено, а и конкурентно и конкурентно, е, конкурентно способно. Е, високо е качеството на нашата продукция. Износът е, е на много високо ниво, най-високото до момента. Имаме безпокойства за, в зададените въпроси. Увеличаването на износа по никакъв начин не пречи на е, земеделските сектори в развиващи се страни. Китай, САЩ и Швейцария са основните ни пазари. Ние сме най-големия вносител на продукти от а, а, земеделски продукти от а, африканските и най-слабо развитите страни. Това е възлизат на 3,6 милиарда – Европейския съюз, както казах, е най-големия износител на земеделски, вносител, извинете, на такива стоки от Африка. Нужни са също и различни мерки. Аз се срещнах с госпожа Малстром в Найроби с тези е, слабо развиващи се страни. Сега имаме политика, която прави така, че европейските граждани няма нужда да се притесняват за продоволствената сигурност. Искаме устойчивост, един добър начин на живот на фермерите и модерна, интелигентна политика. Във всички бъдещи дискусии за бъдещата ОСП, комисията постоянно мисли за гаранциите, гарантирането. Изчетах доклада и мисля, че той показва, че ОСП е стигнала до една добра управленска структура с ниско ниво на грешки. Обеден съм, че имаме една система на управление в повечето държави членки, за да имаме политики, които да зависят от изпълнението. Надграждайки на това, комисията излиза с един нов подход за ОСП след 20-та година. Прехвърляме своя фокус върху резултатите и изпълнението, а не спазването и правилата. Даваме по-голяма субсидиарност и упростяване. С удоволствие ще говоря по тези въпроси с законодателни органи, особено <clears throat> Комисията Агри на Европейския парламент, може да направим стъпка в бъдеще сега и да определим една правна рамка, за да може да разходваме а, нашия бюджет по а, е, най-ефективен и ефикасен начин. Благодаря. Ще говорим за това. Да не забравям обаче, че 1% от 22 е, са е, от държавните бюджетите на държавите членки. Е, тази седмица ние се срещнахме с 20 най-големи бенефициенти. Сега е, докладчик има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Морионис от е, Сметната палата и на комисаря Хоган, разбира се за предоставената информация. Благодаря и за конкретните отговори, които дадаха на въпросите ни. Както е, съм казвал и както казах за, във връзка с освобождаване от отговорност за 7, бюджета за 17-та, това е ключова година за годишна финансова рамка, тъй като 17-та е годината, в която е, приключва предишния период и някак си ни дава възможност това да е, направим преглед на е, разходи и приходи в предишния период и да видим как се прилагат правилата, да видим какъв е капацитета на посредническите агенции, дали все повече, повече доверие гласуваме тези агенции, но ли това, дали това означава повече и по-добри резултати. Тук имам предвид резервите на генералния директор и е, много получителната информация, която получихме. Тези неща показват, че в, на ниво агенции имам проблеми. И те се отразяват на достоверността на данните. Това е повод за тревога. Той, въпросът е деликатен, както знаете. В момента е, обсъждаме бъдещата МФР и предвид това трябва да сме сигурни, че данните, които, е, с които е, разполагаме за преговорите, са абсолютно достоверни и са солидна база за нашите дискусии. От тук и проблемите, които възникват в нашите въпроси и отговори, информацията, която получихме. Така че съществуват проблеми, които не са отразени в процента грешки във връзка с плащанията. Това са по-скоро проблеми, които възникват от агенциите. Знаете, че в развитието на селските райони е, в, е, се усеща все по голямо безпокойство по отношение на на това, че е, гражданите е, са наясно с инструментите, с които е, разполагат, но виждат и проблемите, които възникват при прилагането и изпълнението на последните реформи, на последната реформа. Държавите членки вземат решения за висок процент от бюджета, но това създава проблеми, когато за групите за развитие на селските райони – които предприемат е, мерки по изпълнение, които се е, вземат е, далеч от съответните столици. И сега, след като ще водим предизборна борба, гражданите във всички случаи ще се оплакват от проблемите, от фондовете за развитие, фондове за екологизиране. Там съществуват проблеми също не можем, нямаме достатъчна информация но проучванията ни показват, че фондовете, които се използват за екологизиране, резултатите от тях не са задоволителни. Както казах, това е деликатен въпрос, защото тук се намесват здравето, продоволствието, здравето на животните. И предвид всичко това хората имат големи изисквания и очаквания. Бих искала да знае също защо предвид наближаване на изборите – ние оставаме с впечатление, че вие е, и вашите служби си ос, някак си отлагат е, сериозни стъпки за след изборите. Е, страни, които имат специал, специален интерес, моята страна Испания, Франция, Германия, Полша, например. Е, е, ОСП е, създаде известни очаквания и, и а, а се оказва, че в момента а, е, така висим във въздуха. Има доста голяма доза несигурност. Има проблеми, които са ясни, от, очевидни от много време вече, които са констатирани, но които не се решават и е, както изглежда няма да се решат и в е, е, след като следващия бюджетен период настъпа следващия бюджетен период. И ще трябва да се изправим пред факта, че големите е, ферми ще получат финансиране, а малките и средни с по-малко от 50 служители на ферма ще получават, ще получат много по-малко като плащания. Повечето е, ферми е, са получили по-малко от 4000 е, е, евро и повече от половината бенефициенти на преките плащания са получили по-малко от 1225 евро. Тези цифри ще ми бъдат поднесени, е, когато отида в е, районите, избирателния район да вода кампания. Хората ще ми изтъкнат е, точно това. И ще кажат, че не сме изпълнили обещанията си и че те не са получили очакваната помощ. Освен това, може би тези хора всъщност ще имат проблеми с финансиране. Е, така че въпросът е какво е, трябва да се направи в следващите месеци, защото това са месеците, когато обсъждаме приемането на изпълнението на бюджета за предходната година. И това е определящо за бюджета за следващия МФР. Но разбира се, трябва да имаме и резултати, резултати за бенефициентите трябва да разполагаме със съответните числа, за да обясним на фермерите. Тук не говоря за крупните агри е, е, бизнес и е, фирми. говоря за малки ферми в обез, редко населени райони с възрастно население. На тези хора трябва да обясним как ОСП ще им помага след 19 година, от 19 нататък. Е, вече на темата износ, е, за темата износ ще оставя, е, ще дам възможност на колегата, който отговаря за тази тема, да говори след мен. Но има и други проблеми. Госпожа Гресле свърши чудесна работа по въпроса за храните, продоволствието в Словакия е, това са въпроси, които ще трябва да обсъдим. След това ще е, поговорим за по-съществени е, неща. Господин комисар, благодаря много, господин Сендър. Вие споменахте няколко неща, които заслужават, по които заслужава да се помисли, за това, че е, екологизирането не функционира. Трябва да видим предложенията на комисията от 13-та година и работата на, с законодателите. Ще видите огромна разлика по отношение амбицията. Но имаме и друга възможност е, е, това е публикуването на е, предложение през май-юни, а именно, че трябва да работим по-добре е, по озеленяването, отвояваме бюджета за действие по климата и искаме фермерите да участват в решението. Те да са част от решението, не от проблема имаме нови възможности ние с законодателите и всъщност в този случай вие също трябва да действате. Споделям вашата тревога. Ние не оставаме нещата просто да се носят на повърхността. Е, ние работим много по е, е, екологизирането. Голяма част от действията ни са свързани с начина по който се осъществяват плащанията. Имаме задължителен план за преразпределение с държавите членки. Факта, че бенефициентите получават по-малко пари, отразява това, че е, те са бенефициенти с по-малко от 5 хектара. Това е причината. Това са плащания на площ. И в Омнибус, регламент Омнибус, предприехме някои изменения във връзка с младите фермери, но за съжаление само 0,8% от целият бюджет на ОСП се поема от държавите членки и малките, дребните, младите фермери. Ние работим и с е, инвестиционната банка за да финансираме нови проекти в това отношение и така има начална инерция в това отношение. Се надяваме да се задвижат нещата преди изборите. Е, така че проблемата на разплащателните агенции е, са следните. Понякога те е, не докладват, фалшифицират резултатите и числата действителните, а трябва да видим действителни резултати от те се базират на грешките, които те са констатирали, но покрай известни недостатъци, вероятно те не са ги констатирали. Така че трябва непрекъснато да оказваме натиск върху разпознателните агенции и управителните органи, за да разкриват грешките е, генерална дирекция Агри е, наистина прави съответните корекции. Е, те би трябвало да квантифицират грешките, които не са открити от агенците поради слабости в действията им. Е, така че е, сертифициращите органи е, са добра така иновация. Те проверяват и контролната статистика, която докладват разплащателните агенции. Това е много важно, защото това е независим източник на информация. Смятаме, че процента грешки е, именно показва, че тези системи функционират добре. Сметната палата потвърждава това, което казва комисията по отношение на ниския процент грешки. Но на господин Сендър ще кажа окончателно. Съгласен съм е, с. Е, е това, което казахте за изпълнението, резултатите. Трябва да има обща политика, но трябва да имаме и система, която залага цели за държавите членки в различни области и да имаме система, която гарантира изпълнение, постигане на тези цели. Е, това го правим по отношение на околната среда. Имаме такова законодателство и можем да се получим е, и да, да черпим опит и за селското стопанство. Yeah, благодаря. И аз искам да кажа няколко думи като докладчик в Сянка от НДП. Искам да ви задам няколко въпроса. Първо, процента грешки за преките плащания благодарение на системата за администрация и контрол вече не е проблем, но искам да се информирам за цифровизацията на различни други програми за развитие на селските региони и за цифровизацията Разбира се, че можем да се справим по-добре. Искам да попитам върху какви проекти работите. На второ място списъка на 20-те най-големи получателя. Сумите са от 48 до 12 милиона, но всички тези организации са държавни предприятия. Има две фабрики за захар в Реунион. Дали те са държавна собственост, не знам, не става ясно. Искам да попитам какви решения вземаме. Мисля, че трябва да има обяснение. Гръцкият държавен орган, на който е държавна собственост. Тя се казва Information Society SA, информационно общество. И на последната актуализация е от 7 август 2017 година. Тя съществува ли още тази фирма? тази фирма трябва да подкрепи цифровизацията и е подкрепена щедро от бюджета за обща съскостопанска политика. Може ли да проверите какво се случва с тази фирма? А, сега за сертифициращите органи. А, в а, годишния доклад за дейността на директор Плева, добре дошли на това място, там се казва, че сертифициращите органи проверяват декларациите за управление. 69 от 79 проверени са достоверни до известна степен. В работата си само 10 са изцяло достоверни. Само половината, всъщност много голям процент от сертифициращите органи работят недостатъчно убедително. Разгледах и вашите резерви, но работата на тези сертифициращи звена е много важна част от финансовото управление и докладването. във връзка с износа. Не знам какво е съотношението между малки и големи предприятия. Очевидно, големите са по-важните износители. Не знам дали има някакво, някаква връзка между големината на предприятието и обема на износа. Но аз смятам, че не бива да плащаме на предприятия, които изнасят след това продукти за Африка. Разбира се, че а, това се случва, защото фирмите могат да си го позволят да произвеждат достатъчно, за да могат да изнасят. Но по какъв начин е, няма да разрушим африканските пазари посредством вноса на ефтини продукти от Европейския съюз. Сега давам думата на госпожа Талабова. Благодаря за отговорите, които комисията даде на нашите въпроси. От отговорите виждаме, че и комисията се получава не само от предишната МФР, но и от следващата. Не получих изцяло отговор на моите въпроси. Имам три въпроса, които не бяха достатъчно осветлени. Може би ще повторя част от нещата, но смятам, че е важно вие да знаете, че подчертаваме едни и същи проблеми. Когато говорим за резерви, гледаме доста сериозно на този проблем и искаме да разберем къде са дефицитите. Разбираме, че и разплащателните агенции имат този проблем в държавите членки. Вие споменахте това, господин комисар. Как виждате ситуацията? Разплащателните агенции на време ли прилагат мерките за корекция? споделят ли най-добри практики трансгранично, за да не допускат тези грешки и как ние като Комисия по бюджетен контрол можем най-добре да подкрепим комисията, така че да се установят грешките и да бъдат по възможност избягнати. Вторият ми въпрос. Когато видя отговорите на Генерална дирекция Агри, оставам с впечатлението, че една част от грешките са от неправилни, неправилни данни в комисия, в, в системата за администрация и контрол. А, системата за идентифициране на земеделските парцели трябва да направи точно обратното. Колко са достоверни, т.е. колко надежно работят а, тези системи за идентифициране в държавите членки. Може би трябва проверките да бъдат по-стрикни, за да се избегнат тези грешки. И накрая ще изрази една загриженост, която госпожа председателката също изрази по отношение на сертифициращите органи. Само 4 от 15 проверени сертифициращи органа през 2015 година са работили надеждно. Има ли специални изисквания за подобряване на работата на сертифициращите органи? Как проверявате този напредък? Имате ли график за конкретни цели? Имате ли план за действия? И виждате ли качествен разлика между работата на сертифициращи органи, които са публични и които са частни? Това са моите въпроси. Благодаря, господин комисар. Колегата Стас. Благодаря. Първо, много благодаря за работата на Сметната палата. Резултатите, които ни представихте, са чудесна основа за процедурата по освобождаване на отговорност. Благодаря на господин комисаря за писмените отговори, от които разбрах много подробности. Имам допълващи въпроси. Първо, положението в България. Знаем, че имаше убийство на журналистка, независимо от обстоятелствата на убийството и на събитията. Знаем, че журналистката е била във връзка с двама разследващи журналисти от агенцията Бивол. Те са разследвали измами в случаи с европейски средства помощи от аграрните фондове. Тези двама журналисти са посетили Олаф в Брюксел и са дали допълнителна информация. Но искам да ви попитам как ви гледате на този случай, независимо от разследванията на Олаф? Какви инструкции давате на своите служители в Генерална дирекция Агри? Има ли някакви разследвания? Знаете ли повече за този случай? Имате ли някакви допълнителни насоки? Какви стъпки ще предприемате от тук нататък? На второ място още няколко въпроса, свързани с положението в Чешката република. Имаме данни за конфликт между дружеството Агроферт, фирма, която получава много субсидии, и Андрей Бабич, министър-председателя на Чешката република. Преди няколко седмици бяхме посетени от комисарят Тингер. Зададохме му този въпрос също. Госпожа Гресле също зададе този въпрос. Комисарят Тингер обеща да прикани своите служби да разследват по-нататък този случай. Моят въпрос е следния. Извършени ли бяха тези разследвания във връзка с конфликта между господин Бабич и фирмата Агроферт? Следите ли хода на тези разследвания и ако вече има някакви резултати. Можете ли да ни кажете доколко чешките органи ви сътрудничат в Чешката република? В една от телевизиите се състоя дебат. Един представител на управляващата партия твърдеше, че чешките органи не сътрудничат и задържат информацията, се укриват информация. Можете ли да потвърдите това? И в случая на тези връзки между министър-председателя и фирмата Агроферт, трябва да се проверят документи на доверителни дружества АБ Тръст 1 и АБ Тръст 2. Вашите служби ще получат ли задачата да разследват тези връзки? И можете ли сега да кажете колко средства е получила фирмата Агроферт от бюджета за 2017 година? Знаете ли колко средства фирмата е получила за 2018 година. И накрая имаме а, данни, а, които са непроверени, а, не сме сигурни, но във всеки случай се говори за връзки не само с господин Бабич, и с господин Тома, който е министър на земеделието на Чешката република. Говори се, че има обвързаност между членове на семейството на министър на земеделието и дружество, което е получило доста сериозни помощи от аграрните фондове. Знам, че въпросите ми са много специфични, може би няма да може да отговорите много точно, но ако имате някаква информация сега, ще сме благодарни. Ако ни отговорите в писмен вид, по-късно това също ще помогне да постигнем повече яснота. Колегата Фланаган. Благодаря. Мисля, че ще е погрешно да бъдем свърхкритични по стълб 1 или стълб 2 във връзка с плащанията. Тези средства наистина са добри, може да се разходват по-добре, Както казаха ми мнозина, гарантира се това да имаме добра продоволствена сигурност с високо качество в Съюза. Казахте, имаме политика, която гарантира продоволствената верига с добра управленска структура. Това са добри новини. Сега нещата не са идеални, но съм съгласна с това ви изказване. Имаме сега политика, която гарантира тази, тези доставки и добра оперативна структура, защо променяме нещата? Защо е нужно? Какво ще промените в управленската структура в новата ОСП? Как по-добре ще се гарантира продоволствената сигурност, тъй като това е много рискова стратегия. Съгласна съм с председателката. В момента гарантираме продоволствената сигурност. Не съм убедена, че това ще стане с новата ОСП. Един от елементите, който най-много бе критикуван тук, е, казвам, че комисията Агри е малко като Венера, а тази комисия е като Марс. Нас ни интересува как се разходват средствата. Често се казва тук, казва се, разбира се, в Комисията по земеделие, Агри, и даже съм изненадан от това, че може би средствата не отиват при правилните хора. Говори се за задължително преразпределение при новата ОСП. Чух експерти, а, говорих а, с експерти, анализирахме цифрите. Това, което е в новото ОСП, казват те, е, че няма да има истинско преразпределение и по-специално включването на заплати в това преразпределение означава, че няма да има реално преразпределение. Фарс ще бъде това и една неоправдана позиция от гледна точка на бюджетния контрол. Тоест, много години идват хората тук, оплакват се, че средствата не трябва да се дават на фермерите на базата на това, което са направили преди две десетилетия. Сега предлагаме пак да им даваме парите и да имаме един фермер на една нива, който ще има, примерно, увеличение, но другия, защото е имал голямо плащане, може да позволи а, да дава заплати, а, защото получава такава голяма сума. Земеделският бюджет е под заплаха, защото според мен няма подкрепа в рамките на Съюза за поддържането на този бюджет. А това е защото хората смятат, че върви в погрешната посока и парите отиват при грешните хора. Говорите за задължително преразпределение, добре, ще преразпределим нещата, след като сме включили да заплатите, но мисля, че нищо няма да остане. Казахте, че имаме зряла управленска структура, имаме политика, която гарантира продоволствената силност. Защо се отказваме от това? Какво му е толкова хубаво на новото предложение? 27 плана, които да аудитирате, това ще е много трудно като начинание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 Имаме малки фермери. Преминаваме към по-голяма концентрация. И накрая, онези, които трябва да са бенефициери, всъщност нямат средства, не получават. Това е проблема. Опитваме се да концентрираме, да модернизираме и така нататък. А от друга страна, мерките са противоречиви и резултатът не е добър. И това причинява проблеми, когато човек се опитва да защити тази политика, както ние се опитваме с зъби и ногти. Искам да благодаря на комисаря за отговорите му и преминавам към сертификационните агенции. Това е стъпка напред. Нещо изключително важно. Разплащателните агенции като че ли ни дават неточни данни, а понякога и подправени такива. И ако се вгледаме в тези агенции, установяваме определени ситуации, които ни карат да си задаваме въпроси. Даже в някои случаи може да има конфликт на интереси. Искам да разбера как вашите служби аудитират тези сертифициращи агенции. Защото министра на земеделието плаща на консултантска фирма. Често получаваш това, което си поискал. Си системата не е достатъчно независима. Какви проверки се правят? за да сме сигурни, че сертифициращите агенции са независими и когато представят статистика, не я представят едва ли не така както е угодно на разплащателните агенции, които пък са част от министерства на земеделието. Как правите тази проверка? И също така, в дебата тук имаше противоречие. Казахте, че много ви радва факта, че са разкрити работни места в земеделския сектор. И ние приветстваме такова. За какви, работи, за какви работни места говорите? Дали това са работни места при млади фермери, в големи ферми. Точно в кой сектор са разкрити тези работни места конкретно? Защото и вие се радвате, и ние се радваме, че има такива места. Какви са заплатите, които се получават, какви са работните места, за какво точно става дума. И в заключение, казахте нещо много интересно. Споменахте екологичното законодателство. Казахте, че в момента учите от това законодателство. Искам да разбера какво точно имате предвид, казвайки всичко това. През 2017 година екологизацията не е вървяла добре, не е служила на целите, които а, са били поставени и затова питам какви са целите, които са поставени. Uh, um, Благодаря предложенията, които очертах през юни, модернизираме политиката. Искаме да направим така, че младите хора да се заинтересуват от земеделието. Цифровизацията, точното земеделие са ключови моменти. Точно там искаме допълнително внимание и подкрепа. Последните две години създаваме цифрови платформи, съвещателни платформи са те, които ще ни помогнат да го постигнем в държавите членки. Влагаме повече ресурси в иновационната платформа в земеделието. Там ще разпространяваме най-добри практики, така мрежите ще си взаимодействат, ще обменят добри практики в сферата на научно-изследователската дейност и новаторството. Това е критично за модернизирането на сектора и що се отнася до прецизното земеделие, е нужно да имаме максимален брой фермери, които да тръгнат в тази технологична революция, не само тези, които могат да си го позволят. Така че със своето програмиране се опитваме да постигнем по-голямо проникване на новите технологии и цифровизацията след 2020 година. 20-те най-големи бенефициера от писмените ви въпроси, го зная. Общи заключения ще кажа за тях. По двата стълба за 2017 година са 20. Те са получили наистина огромна сума, близо 30 милиона евро. Ако погледнем подробностите, нещата са по-нюансирани. Тези бенефициери обикновено са част от публичната администрация или частни фирми, които им помагат, които се възползват от подкрепа и финансиране на физически активи. Също така има организации на производителите, които са кооперативи на малки организации, в които може да имат близо 7000 члена по оперативните програми за плодове и зеленчуци, например. След това има частни производители, например, що отнася до производството на захар, също се отнася и до млекопроизводството. Така че има най-различни получатели, което отразява и разнообразието в ОСП. Тези 20 бенефициера са свързани и с техническото подпомагане към държавите е, членки. 4% могат да отидат за техническа помощ, за развитие на, програми за селските райони, мрежова дейност, разпощателните агенции, за които говорим тук – както и разпростиране е, на различните зони, в които има някакви природни проблеми. Това е основата. Тоест, с други думи, това не са фермерите, които са големите бенефициери, а всъщност публичната администрация, е, организациите на производителите, частните оператори всъщност получават тази подкрепа. А, Гръцката фирма, за която попитахте, трябва да ви отговоря по-късно. Ще я проверим за повече подробности. За сертификационните органи мнозина задава този въпрос за нивото на гаранция за достоверността разработваме този единен одитен подход. Вие също го защитавате. От 2015 финансова година тези сертифициращи органи излизат със становище за редовността и законосъобразността на всички разплащания от разплащателните агенции. След този трети път, когато това се прави, вече виждаме, че имаме по-добро качество на констатациите. За финансова година 2017 сертификационните органи бяха взети предвид, е, когато правихме коригираният е, ниво на грешка на Генерална дирекция Агрия. Имайки предвид тяхната работа, 6 разплащателни агенции в 5 държави членки намалиха броя на проверките по места през 17 година на базата на един подход основан на риска. Те можаха да дадат е, възможност на държавите членки да не правят толкова проверки по места. Това е мярка за упростяване, както и стимул за определени държави членки, когато работят добре. Ще продължим да работим в Генерална дирекция Агри, да аудитираме сертификационните органи, с се отнася до тяхната работа. Има 120 човека, които работят е, в две държави членки по този въпрос. Много работа се върши, но тази работа е много важна, за да сме сигурни да има необходимите гаранции. Обедени сме, че работата на сертифициращите органи постоянно се подобрява и особено движики се към е, подхода единен одит нещата ще се подобрят още повече. Споменахте една тема, която в момента е наболяла износа към Африка. Фермерите не изнасят пряко в Африка. А, агробизнеса го правят. Знам, че го знаете, но пак да го кажа за тези, които не го знаят. Ние не подкрепяме дружества пряко в техния износ към Африка. Имаме промоционални фондове, които им помагат да работят по света. Както знаете, работя много с Африканския съюз. Направил съм дори специализирана група за работа с тях, за да видим как да помогнем повече на Африканския континент, що се отнася до земеделието и използването на европейски технологии, как да помогнем на фермерите в Африка, сами да си помогнат, сами да се изхранят и да изхранят семействата си, но да има възможности да развият пазари. Една политика, организирана, ориентирана към пазара, не смятам, че трябва да се субсидира експорта по света. Правим точно обратното. В Найроби, както казах по-рано, госпожа Малстром и аз, от страна на Европейския съюз настояхме да се премахнат всички такива мерки от експортна страна. Имаме още 8 години с най-слабо развитите страни, за да се стигне до някакво, някакъв напредък в сравнение с развитите. 3,6 милиарда, както казах, е вноса от Съюза. Интервюрали сме от германски телевизии. Не мога да кажа, че това, което те отчитат в новините, е истина. по различни причини някои лидери не искат да участват в такива неща и след това се обвинява Европейския съюз, а не ръководителя на съответната страна. Има необходимите гаранции в споразуменията, които имаме, че ще можем да помогнем на тези страни да спрат вноса в определен момент, за който и да е продукт от Съюза, ако имат споразумение с нас. Страни като Нигерия не са, се, не са подписали такива партньорски споразумения с нас, не зная защо но ако ми се дадат примери, когато има такива мерки, веднага ще предприема необходимите мерки. Аз съм напълно против. Лично ме интересува това. Искам да прокарам една програма, която да помогне на земеделския сектор. Работил съм в тясно сътрудничество с, с земеделския комисар на Африканския съюз последните три години, за да помогнем на фермерите. 60% от тях са жени. Насочвали сме подкрепата към младите хора. Ще има и среща на върха в Виена, е, декември, където ще има и африкански лидери, да видим какво повече може да направим под лидерството на Африканския съюз и Европейския съюз. Тоест, ако има примери на всякакъв етап, като смятате, че има някакво изкривяване на търговията, неразумно или някакъв дъмпинг, е, много, веднага говорете с мен. Uh, Госпожа Длабатьова за добрите практики и примери за добри планове. Както казах, коригирането е, ниво на грешката е направено за една агенция 1,28% за Андалусия – Държавата членка също докладва. Имахме резерва, която изразихме, свързано с разходите през 16-та година. Държавата членка сега се занимава с причините за повечето грешки, защото има санкции, които може да наложим, може да спрем временно плащанията или да ги намалим. От последната реформа на Сетне има много повече правомощия, свързани с това да покажем на хората какво трябва да се направи, за да се изпълни плана за действие. 2017 година под 2% е нивото на грешката в тази държава членка и не беше нужно повече да се предприемат действия. Това е голямо подобрение и пример за това как тази система работи. За развитието на селските райони от 2016 година не продължихме с резервата, защото проблемите бяха свързани с правото за финансиране на определени бенефициери. Сега те имат план за действие на базата на нашата резерва. Финансовия риск за бюджета е покрит от процедурата за спазване. Румъния имаше резерва през 2016 година заради проблеми с мерките за здравето на животните. Сега държавата членка успешно е разрешила проблемите, плащанията при тях бяха спрени за здравето на животните 16 година. Трябва да ви припомня, че нивото на грешката при земеделието е под 2% сега съществеността също на плащанията и грешката са добри. С това, което казахте за а, тази идентификационна система на парцелите, LPIS. Нещата сега работят много добре и има голям напредък. Франция трябваше да действа в последните две години. Там имаше много големи проблеми, свързани с информационно-технологичните системи, за да се плаща на фермите в годината, в която трябва да им се плати. Но все още има проблеми в френската система и ние работим с тях. Не е удовлетворително всичко, но имаме година, в която не са получили парите си фермерите, защото държавата членка не е инвестирала. Това е работата, която тече. Но независимо от трудностите, които имахме в определени държави, имаме грешки под 2%. Сега 4, от 15-те сертифицирани е, органа, за които споменахме, работим с тях. Е, сега поставихте въпроса за България. Е, всъщност е, престъпността са въпрос, който се разглежда е, другаде, не от е, Генерална дирекция Агри. Иначе проверките, разбира се, Олаф, целта на Олаф е точно това, да следи ние правим разследване, ние не правим разследване, ние предаваме информацията на Олаф и те водят своето разследване. Те го правят е, по различни въпроси и е, във връзка с различни държави членки. Е, по-скоро задайте този въпрос на Олаф. Ние правим одити, ние е, получаваме необходимата информация, но разследването води Олаф. Така че каквито въпроси имате, ние с е, удоволствие бихме отговорили на Олаф, ако ни поставят въпроси, както и вие. Но, но ние и ние, разбира се, изпълняваме препоръките на Олаф. Колкото до Чешката република, въпросите, е, които конкретно е, споменахте за Чехия. Комисията действа по жалбата, която получихме неодавна от е, Transparency International. На този етап е, първо трябва да установим фактите. Получихме на 19 септември оплакването. В е, в резултат от новото финансов регламент. Това приложното поле е разширено, включва се и семейство, така че комисията първо трябва да изясни фактите около тази жалба, за да има по-добър поглед върху ситуацията, за да предаде нататък констатираните данни, информация на ОЛАФ. Това включва задълженията за разплащателните агенции да работят при най-високи стандарти, да изпълняват задълженията си. Е, комисията се обърна към чешките е, органи неодавна, поиска информация от споменатите предприятия, от е, агри групата от тези, които отговарят за фонда за регионално развитие там. Е, и наистина бе потвърдено, че е, фирмите в тази група са получили финансиране от Европейския съюз. Въз основа на получената информация, комисията е, проверява достоверността че плащанията на тази група са направени при пълно спазване на правилата. Какви е, мерки са взети при е, конфликт на интереси. При неспазване на правилата ние ще е, предприемем мерки, с които да защитим европейския бюджет. Корективните действия са свързани, споменах ги вече. Работим с DG, Генерална дирекция Регио, заетост и разбира се, Генерална дирекция бюджет е, също следи въпроса. Господин Фленеген спомена, е, е, постави въпроса за защо да променяме нещата след като работи добре. Знаете, че не работят много добре. Всъщност, вие винаги се твърдял, че те не работят добре, освен просто да сте променили мнението си. Не, аз разбирам, не ме цитирахте в кавички, е, е, структурите за управление функционират добре. Имаме съответна система. Но е, от мен, е, от мен съвет. Вие сте с законодатели. Вие, да, предлагате изменение, и допълнение на всичко, което предлагаме, включително преразпределението. И ще видим как ще го направите, за да получите подкрепа за това, което предлагате. Така че аз не мисля, че вие трябва да сте против е, преразпределение на плащанията. Когато казвате, че няма е, преразпределение, нещо, което ние предлагаме, аз всъщност ние предлагаме таван на праките плащания а преразпределение за хектарите на, на хектар за дребните, малките ферми. Вие казвате, че няма реално преразпределение но, в, мое, в нашето предложение. И аз е, обяснявам, че вие бяхте против това. Може да излезете, с, с, да предложите изменения, с които да подобрите, но таваните е, схемите за малките фермери са в част от предложението. Ако сте против тях, е, окей, но ако ги подкрепете е, и имате някакви предложения за изменения, направете го. Може да направите всякакви предложения за да се стигне до съгласие, но няма да е лесно, както видяхте от реформата 2013. Със законодателите не можаха да се споразумеят по дефиниция на активен или действителен фермер, а това би ни помогнало много, когато работим с хора, които получават получават пари, а не би трябвало да ги получават по ОСП. Единственото, по което сме е, напреднали, е, като делегираме на е, права към държавите членки, да поискахме от тях да дадат определение на активен фермер. Ние искаме да плащаме на хората, които работят земята и изличат максимална полза от това. Госпожа Сандър по околната среда. Съгласни сме, разбира се, че много повече трябва да се работи. Нещо, което казах преди за разпределението на парите е едно, но какви са мерките, политическите мерки и програми, това е важно, които, мерки, които да дадат по-добри резултати от днес. Знаете за условията по стълб едно. Това е първият добър пример. Е, очакваме различни ферми да получат пари не само е, за, е, като доход, но и за обществени е, развитие и е, дейност. След това имаме схеми, е, агри е, екологични схеми, отново доброволни мерки. Ако фермите искат повече пари, да, да получат повече пари, трябва да се постараят повече по отношение на, на околната среда. Разреждането на приходите от 17 е, трябва да е, се е, подобри за, до 21. Ние се придвижим от 118 към 27 планове на държавите членки. има връзка между първи и втори стълб. В бъдеще е, държавите членки и комисията ще одобряват стратегическите планове по ОСП и това е, е част от работата ни. Имаме все още двама колеги и ни остават 10 минути. Точно в 10 трябва да напуснем стаята. Колегата Чайковски. господин комисар. Първо да ви благодаря за това, което правите, но позволете да бъда малко критичен днес – много ще си помисля дали да гласувам за освобождаването отговорност за 2000, на бюджета за 2011, защото вашите отговори съвсем не са конкретни и в никакъв случай не, отговарят на, не отговорихте на въпросите, които зададаха преждеговорившите. Първо, аз също искам да видя списъка на 20-те най-големи крупни бенефициенти на европейски, на получатели на европейски на, субсидии. Предполагам, че това не е тайна Изненадаме отговорът ви на въпроса за е, конфликта на интереси. Дали има конфликт на интереси в разследването на ОЛАФ и може ли комисията да реши, че ако някой, който е собственик на фирмата и получава е, има ползи, че е, из, е, излича ползи от тази е, фирма, може ли да получава субсидии? Може би въпрос на превод или английския ми е недостатъчен. Аз наистина не мисля, че не ви разбрах по този въпрос. Колкото с османската политика, Разбира се, е, чудесни, е, чудесни е, проценти на грешката, снижени значително. Все пак това на практика не означава нищо. Аз говоря като ловец. Да погледнем пейзажите около нас да помислим за управлението на горите, горското стопанство, кладенците за поемане на въглерод, е, състоянието с насекомите, е, почвите, състава на, на е, земята се променя. Много биологични видове изчезват, избиват се животни. Това не означава успешна селскобанска политика Миналата седмица е, мой приятел, е, частен фермер, почина той беше поискал субсидии от 30 милиона чешки крони, за да приключи изграждането на инфраструктура. И тъй като беше дребен е, фермер и плащанията от Европейския съюз е, и от е, Чехия всъщност се извършват на 3 месече или 6 месече, неговата жена, която, съпруга, която работеше с него, като доставчик в целия, през целия им живот е, чула от аудитиращ орган, че е, е, договорът не бил валиден. Е, значи, ако се плаща на три месечи, е, е Тоест, е, е, договор е неотговарял на условията и той е пропуснал, загубил, е, пропуснал тези субсидии. С удоволствие ще ви предоставя подробности и факти. И ако получа отговор от генералната дирекция, това ще е добре. Иначе, още един въпрос имам. Сертифицирането в управление на горите и по този въпрос зададах и по по тази тема ви пратих въпрос, но не получих а, е, отговор. Ще съм благодарен, ако от време на време получавам адекватни отговори на въпросите си. А, е, съжалявам, че а, е, така негативно а, коментирам вашите отговори. И мисля, че колкото до Чешката република, комисията трябва да, да се вгледа внимателно в положението с субсидиите там малките и средни предприятия биват е, изкупени от Агри е, фонда. Е, не мисля, че това е нормално. Вие трябва да помислите и по тези въпроси, защото имаме отговорност пред избирателите. Колегата Франка, Искам да благодаря като начало на Сметната палата за тяхното представяне на годишния доклад. ОСП е изключително важна част от европейските политики и трябва да направим така, че целите да бъдат постигнати във възможно най-голям обем. И също така средствата да бъдат вложени разумно и резултатно. Според доклада на Сметната палата, мерките за екологизация все още не постигат достатъчен ефект. Как да променим това? 23% от земеделските стопани, казвате вие, не използват помощи за площ имам въпрос, е свързан с работата на сертифициращите органи, но конкретният ми въпрос, свързан с девети въпрос от нашия въпросник, е следният. Можете ли да ни дадете малко данни в връзка с търговския баланс на износа тази година имаше рекордно високи цифри. Какво е салдото по търговския баланс? Как стоят нещата не само във връзка с износа към трети страни, към развиващите се страни, но имаме и споразумение с Япония, Сингапур и така нататък. По какъв начин тези споразумения дават по-големи шансове за нашите производители, особено във връзка с млекопроизводството и млякото на прах? Господин комисар, заповядайте. Well, first of all, can I say to my honorable friend... Първо, ще кажа, че не споделям мнението, че ОСП е безмислена политика. 20-те най-големи бенефициери, които споменах днес, за тях казах, че това не са едри земеделски стопани. Аз отговорих писменно на тези въпроси и ще ви предоставя още тази информация. Може да се каже като цяло, че може би а, моите отговори все още не са прочетени. Но... Нямаше въпрос за Чешката република в а, писмените ми въпроси, така че не можахме да предоставим тази информация. Може би ще имаме следваща възможност. А, и а, може би ще усъвършенстваме процеса на задаване на въпроси. По отношение на конфликта на интереси, разбира се, че разследваме а, тези конфликти на а, интереси, както вече отговорих на господин Стас. Почертах и ролята на Генерална дирекция а, Регио, а, а, а, а, заетост. А, те се опитват да отговорят на жалбата на Transparency International по отношение на обхвата на тези проверки а, ние обхващаме още повече документи, но няма да правим изводи преди да разполагаме с всички факти и да сме ги анализирали. По отношение на убиването на животни имаме протокол. Генерална дирекция околна среда и генерална дирекция самте във връзка с горските животни като вълци, например. В момента се опитваме да подобрим положението, защото някои държави имат проблем с африканската чума по свинете. Така че за много държави членки тези проблеми са сериозни и няма напредък, за съжаление. Не знам какво е мнението ви по този въпрос. Или говорите за защита на животните като цяло. Но ние Работим по въпроси за здравето и хуманното отношение на животните с Генерална дирекция околна среда. Съжалявам, че Генерална дирекция Агри не е отговорила на конкретните ви въпроси, но това всъщност е от компетентността на държавите членки. Те имат тази информация. Когато говорим за хуманитарни въпроси, вие ме попитахте за тази вдовица, която е загубила правото на преки плащания. Поемам ангажимента да да разследвам този случай, за да ви дам отговор, защото очевидно тук има някакъв хуманитарен аспект. господин Салафранкас споделям загрижеността ви за ефективността на екологизиращите политици. От 2015 година се предвиждат такива мерки, но възоснова на мерките за устойчиво развитие, Парижското споразумение, поемам ангажимент, че от юли нататък вие ще видите увеличение и в първи процент има 20% увеличение на мерките за екологизиране, както и по втори стълб има такова увеличение. Поставяме си по-високи амбиции, така че климатичните промени и мерките за екологизация очакваме да постигнат своите цели в следващия период на планиране. Знам, че се интересувате от политика по търговските статистики, които можете да намерите в интернет, става ясно, че 137 милиона милиарда евро оборот има 20 милиарда излишък. Просто нашите економики са доста по-добри, отколкото държавите, в които изнасяме. Моят личен опит аз бях част от ирландското правителство от 2011 до 2014 година. И а, там земеделският сектор а, и сектора на туризма а, са сектори, които се а, изнася. А, смятам, че и в а, Испания е така. Така че в тези сектори може да очакваме да има положителен търговски баланс, повече износ. Аз смятам, че и японският пазар дава големи възможности за Европейският съюз, защото 98% от търговските пречки са премахнати. Така че през май следващата година ще има търговска мисия, която ще председателствам в Япония и се надявам млекопреработвателите да се възползват тези възможни, от тези нови възможности. Има също така квота за износ на говеждо месо за Япония. Имаме нови възможности в Китай Преговаряме и с Меркосур. Там преговорите са доста по-трудни, но целта ни е да постигнем споразумение. Ако господин Тръмп продължава да бъде да, да дава защитни мерки, ние ще търсим нови пазари. Много благодаря. Ще кажа, че нашата комисия не е на мнение, че средствата в, по политиките на ОСП са изразходвани неразумно. Просто искаме да подобрим системите и да направим така, че системите да работят добре, така че да дадем гаранции на дънакоплаците. Това е а, нашата идея. Сега давам думата на докладчицата. Накрая. Бих искала накрая да благодаря на всички за въпросите, за извършената работа. Благодаря за отговорите, които ни изпратихте. От това, което чухме, става съвсем ясно, че остава още много работа. За да направим така, че проверката на управлението от 17-та година да ни помогне с положителни послания, с факти, с доказателства, що се отнася за кампанията 19-та година. И това е нещо, което ясно се вижда в ежедневната ни работа, свързана с бъдещата МФР. Имаме положителни елементи, които могат да се впишат тук, а не само проблеми, що се отнася до защитата на ОСП. Имаме възможност да обясним всички положителни моменти и също така да обясним как ще намалим проблемите и решенията по тези аспекти, които все още са съвсем неясни. Благодаря така давам последно думата на комисаря. Това може да е последната ми среща с вашата комисия. Искам да благодаря на вас, на членовете, на целия екип. Искам да благодаря на моя екип, на господин Плеве, госпожа Гошман, както и целия ми екип за добрата им работа. От време на време е един чудесен дебат и искам да благодаря на Сметната палата за, разбирателството, е, за разбирането, което проявяват. Винаги много любезно сме работили един с друг. Не мога да ви пообещая, че това е последната ни среща. Предстои ни пътуване в Словакия и имаме още въпроси, които днес не зададохме, но ще ви ги изпратим. И ние ви благодарим за интензивното ни сътрудничество.